La séance est ouverte. Откривам заседанието. Ако нямате възражения, приемаме, че дневния ред е прият. Бих искал да направя някои, няколко съобщения. Първо, решението на координата от 24 септември са на разположение в папките за заседанието и ако нямате възражения, смятам да ги приеме, да прием, че са прияти и няколко важни съобщения относно е, работата ни през следващата седмица. Следващата седмица на 18 от 10 до 11 часа сте поканени да участвате в междуинституционална среща по въпроса на плащанията в присъствието на еврокомисара Етингер представител на австрийското председателство на съвета. Ще ни бъде съобщено допълнително кой представители на съвета. Комисията ще представи доклад за бъдещия период до 23 година. Това ще бъде изключително важен доклад. Говорим за 280 милиарда, един път и половина в размер на сегашния бюджет. Също така на 18 октомври ще се проведе тристранно заседание в а, ограничен в тесен състав по въпросите на бюджета във връзка с измененията, прияти от нас преди две седмици и да, да припомня, че нашето предложение за бюджет за 2019 година ще бъде разгледано на следващата пленарна сесия на 24 октомври, след което ще започне периода и на помирителните преговори. Политическите групи ще излъчат своите представители за участие в помирителната комисия и ви моля да обърнете внимание, внимание на следното. Първото заседание ще бъде в на 7 ноември в 9 часа, а второто заседание помирителната комисия с цел за приключване на преговорите ще бъде в Брюксел на 16 ноември, ден петък. И това е края на седмицата след Страсбург. Надявам се, че няма да се е, стигне до забавяне, но ако до 20 часа не постигнем задоволително споразумение, ще прекратя заседанието и ще продължим на 19 ноември в Брюксел. Докато 16 ноември е в Страсбург. И така така това е, което исках да съобщя, да съобщенията, които исках да направите. Да. Получили сте протокол от заседанието от 29 август, ако нямате възражения Нека да сметнем, че протоколите са приети. Искам да обърна внимание, че за, за днешното ни заседание, че колегът Перванс е е придружена от а, а, заместници, които ще ни... заместник, който ще ни представя. Стави благодаря. Аз се наричам Арне Вехера Ара от Финландия, 16 годишна и днес съм тук като част от ден за действие с група девойки в рамките на Организация за защита на децата в Финландия. Повода е Национален ден на девойките. Ние поемаме позицията на важни политически фактори, ние се опитваме да видим е, какво правите вие и да поемем функцията на един от вас. Това е по повода е, за моето присъствие тук в е, отговор на нашия повик за свет на повече равенство. Разбрахме, казва председателя, добре дошла след нас. Благодаря, благодаря и на Айно, че тук би било, може би, хубаво Европейския парламент и комисията по бюджет, ако наистина девойките и е, лицата от женски пол поемат нещата в свои ръце. Разбрахме, казва председателят. Сега давам думата на Инес Ведере, Вейдере за представяне а госпожа Дезабал, извинявайте. Благодаря, господин председателю. Ще започнем работа по заседанието в съответствие с дневния ред. Но тук се чуват, мисля, че сте имали рожден ден в неделя. За това на патерица Честит рожден ден от всички нас и за успешна година. Дълбоко съм развълнуван от вашите думи. Приемам вашето послание като израз на приятелство, което искрено ме вълнува. И както е, е Инес Ведере, имате дума за доклада. Господин председател, аз също ви поздравявам. Ост Станете си такъв какъвто сте и всичко ще бъде наред. А сега, уважаеми колеги, моя доклад относно мобилизирането на средства от фонд Солидарност на Европейския съюз за помощ на Латвия е наистина доклада за солидарност, един от стожерите на Европейския съюз. Макар различните затруднения и кризи, Европейския съюз продължава да подпомага е, своите държави членки при форс-мажорни обстоятелства. Може би знаете, че послед миналата година, между август и октомври, в Латвия преживя огромни, изключително ем, големи валежи, довели до наводнения, които засегнаха цялата страна, но преди всичко един от най-красивите изостанали региони на страната в Съюзите. Над 380 милиона евро са загубите за малка страна с 2 милиона жители. Това е наистина е, огромна загуба. Е, загубите надхвърлят е, двукратно приетата сума от 145 милиона и 700 хиляди предоставена при природни бедствия, които се предоставят от фонд Солидарност. Няколко думи за отражението и последствията от наводненията. Основните щети са по отводнителната система и инфраструктура, но сериозни щети поднесе и земеделието, включително е, сериозно накърняване, загуба на е, реколтата и отводнителните системи, както и системата за дренаж, различни хидрологични съоръжения решения, като включително бе по пострадна, пострада и транспортната и, е, и е, инфраструктура. Общо 184 обекта под формата на сухопътни и железопътни връзки бяха пострадали. Е, това попречи на обслужващите фирми да изпълняват своите услуги. Много училища трябваше да бъдат затворени поради наводнението е, моето лично впечатление. Трябваше с лодка да премина през познатите ми поля, за да стигна до собственото си семейство. Това ви дава представа за загубите, предполагам. В резултат комисията прецени, че трябва да бъдат мобилизирани 7, малко над 17 милиона и 700 хиляди евро от от фонда Солидарност. Искам да подчертая, че няма да има нужда от коригиращ бюджет. Средствата са предвидени в тази годишния пакет. И въпреки, че е, това са само 5% от общите ни загуби, ние сме доволни след 2002 година, откакто а, имаме такива явления. Ние нееднократно сме използвали тези средства. Природата, както знаете, не признава национални граници. Това са най-видимите случаи, когато Европейския съюз дава е, под помощ на страните членки. И в тези случаи мисля, че ние като парламентаристи трябва да бъдем в състояние ефективно да помогнем на хората в нужда. Председателя, да, е, солидарността е европейска ценност. Благодаря, госпожо докладчик, а сега докладчика в сянка Карин Гланек Морен. Дали е тук? Ако желаете да вземете думата, имате я. Благодаря, господин председател. Е, и се присъединявам към казаното от госпожа докладчика. Мисля, че солидарността е една от основните европейски ценности и с, с внимание ще следим на развитието на работите и в рамките на нашата група да ги подкрепяме. Председателят казва благодаря. Няма други докладчици в сянка. Желая ли друг да направи изказване? Така че мисля, че госпожа докладчика бе изключително убедителна. Нямаме какво да добавим. Измененията Изменения по доклада могат да бъдат внасени до 11 октомври 12 часа. На 5 ноември ще гласуваме в нашата комисия и на първото пленарно заседание през ноември в Страсбург е, ще бъде взето окончателно решение. Сега преминаваме към точката за междинния доклад, текущия доклад относно многогодишната финансова рамка, като една изключителна тема, тъй като тук се остава въпрос за МФР и собствените средства. Е, тук имаме час и половина, за да разгледаме тази, тази тема. Ще помоля е, докладчиците от, да ще изслушаме представителя на ЕКОСОК и на Комитета на регионите по този въпрос, които приветствам. Търся Изабел Тома, за да й дам думата. Ян Олбрих ли ще говори първи или Изабел Тома? Разберете се. Така че аз ще, аз ще говоря и ще заместя Ян Олбрих. Благодаря, господин председател. Наистина комисията реши да работи по, в рамките на процед, редовна процедура за междинен доклад относно МФР след доклада и резолюцията от месец май. Решението бе взето през юни. Решихме да стъпим на предложението на комисията, както предвижда процедурата, но също и на базата на мандата за преговори прието от март тази година за нас, защото в доклада по собствена инициатива от март е, бе подчертано, че става дума за мандат за преговори по МФР. Е, подчертавам факта, че тази идея да се работи както по доклада от месец март, така и на доклада на комисията, ни накара да вземем две решения. Първото, и това е ново, ние изградихме този доклад като доклад за съвместно вземане на решение първи прецедент в комисията е, на базата на предложението на комисията. И втория нов момент, който решихме да включим е въпрос за сумите, за цифрите. Изготвихме таблица с е, данните по програмата, благодарение на опита на онези от нас, които са участвали преговори за МФР и тези колеги ще ни кажат повече по въпроса за отделните цифри този доклад с две, два нови момента. Първо съвместно вземане на решение и таблица на цялата програма. Относно метод, методиката, която следвахме, както знаете, не е комисията по бюджет тази, която ще решава за отрасловите комисии, но има в, но програмата включва два в доклада се Поправят докладчика, има два компонента от една страна така наречените червени линии, последни рубежи, и които трябва да бъдат взети предвид и в доклада на комисията и таблицата. Това, например, когато говорихме за извини, из, различните коефициенти, които да прилагаме по отношение на взетите решения. Тук линиите са ясни, както да речем по отношение на земеделието и се знае до къде можем да стигнем. Това беше по-лесната част от от упражнението и все пак в доклада от месец март се съдържат и други компоненти, например нова програма като предоставяне на гара... гаранции или програма, която като минимум трябва да бъде на предходното ниво, без да да предвижда по-големи, но не и по-малки суми. Като когато е казано най-малко, имаме място за обсъждания. И за да бъде всичко кратко и ясно в доклада от март ние решихме да пред, пред, пред, преведем в цифровите изменения всичко, което предлагахме. И за това и след това решихме да предоставим тази ком, е, дейност по, на отрасловата комисия. Приканихме ги да работят заедно с нас. С Киал организирахме вече не помня две или три е, срещи с е, автор автора на становището, за да почерпим идеи а, и статистики преди редак... окончателната редакция на програмата. А, от тук, до, до тук ние свършихме каквото можахме, ще се види от тук насад. Но мога да ви уверя, че както в политическите групи, така и в от комисиите по отрасли работихме, работата бе свършена много добросъвестно чакаме информация от някои от комисиите, но искам да ви уверя, че до края ние ще включим и ще съобразим, както, да, да отчетем както и измененията, така и цифрите, за да постигнем а, да желания резултат, както относно максималния размер, така и легитимните искания от съответните отраслови комисии. Това е, господин председател, относно методиката, която приложихме. Благодаря, Изабел, казва председателят Ян Олбрихт. Благодаря, господин председател. Ще допълня нещо към казаното от Изабел. Като имаме предвид таблиците и е, броят на е, таваните, ще трябва при всички положения да проучим много добре справката за отделните програми. Няма да е лесно да се ориентираме, е, тъй като това, което ние предвиждаме е, и което се предвижда в предложението на комисията, не съответства с старото справка и разпределение. Е, имаме е, очевидно е, въпроси, свързани с запазване на нивото на финансиране в селското стопанство. Какво точно означава това при положение, че има нови глави, свързани с кохезията и с стойностите? Що се отнася до ЕСФ, ние имаме предвид и ЕСФ плюс, което е нещо по-различно. Така че съвсем точно трябва да се изясни какво означава запазване на нивото. запазване на нивото по отношение на това, което е съществувало и досега, в досегашната МФР, но не непременно това, което се предвижда в новите глави, тъй като имаме и нови глави. Нека да сме наясно с това, че има различни подходи към различните политики. Имаме, да каже, от една страна въпроси във връзка с Европейския фонд за селските райони, за селското стопанство, за ЕСФ и редица други. При всички положения е, се нуждаем от една съвсем точна справка е, за всички тези прагове, е, които да се изготвят и да се проучат от нашата комисия във връзка с приложението към този временен доклад. Мога да кажа, че временният доклад всъщност се отнася единствено до структурата както на МФР, така и на собствените средства, но ние не сме приели тази нова структура. Става дума най-вече за гъвкавостта, която е в нови измерения в новата МФР. Ние като докладчици на бюджетната комисия е, така, проследявайки идеята за е, маршовете, казваме 5 плюс 5 е, и за първи път 7, що се отнася до периода, до продължителността на МФР. Този 7 годишен период би трябвало да бъде последният, според нас. И в такъв случай структурата ще бъде приемлива но комисията предприема намаляване на средствата по редица програми. Е, трябва да сме наясно, че е, при е, междинната корекция ще трябва да се на базата на направения междинен преглед ще трябва да се предприемат съответните решителни стъпки за коригиране. От една страна са разходите, от друга страна са излишъците и остатъците от собствените ресурси, за които говори колегата Изабел Тома. Ние не работим толкова по темата собствени ресурси. Има друг екип, който работи по тази тема, но върховенството на закона би трябвало да бъде основния принцип в новия регламент. Не е необходимо да повтаряме всичко записано в новия регламент, но ако този нов регламент се приеме от съвета и процедурата е по взаимно съгласие, така да се каже, с съгласието на парламента е, регламента влезе в действие, това ще бъде така да се каже наказание за бенефициерите. Всичко на практика ще зависи единствено от политиките на съответните правителства. Е, не би трябвало да жертваме е, много важни части от МФР, е, предавайки ги единствено на правителствата. Е, парламентът е, не е съгласен с някои от предложенията на комисията, желае да прояви разбиране по отношение на структурата и е, гъвкавостта, които са новите елементи е, в предложението на комисията, но същевременно е, трябва да се постигне съгласие колкото е възможно по-бързо преди изборите следващата година и е, много важно е да е, стане ясно как парламентът трябва да разбира всъщност позицията по едно-три и е, справката, е, детайлната справка за разпределяне на финансирането. Е, специализираните комисии ще трябва в един определен момент да приемат е, предложенията на базата на един временен документ е, и временен доклад. Това е, е в крайна сметка много важно от гледна точка на процедурата и паралелното взимане на решения. Благодаря на двамата са докладчици за информацията за подготовката на този документ и времето, за времето, което са посветили размяната на мнения, която са провели с колеги от други комисии, за да може за първи път да представят едно предложение с, разбивка програма по програма, което е много удобно в позиция на преговори, за да може съвета да формулира мандат и да започне преговори още от самото начало на 19-та година. Обаче МФР е нещо много важно, основно и е свързан напълно с, с новите собствени ресурси. И този междинен доклад е нещо ново, защото той е подписан от двама с докладчици но има и двама докладчици по новите ресурси. Това са Жерар Депре и Януш Левандовски. Кой ще започне? Тук има двама докладчици, но един глас. Принос към междинния доклад не е много изобретателен, защото парламента вече е гласувал. Това, което е важно, е, и това беше споменато от нашия председател, това е точка 9 която се отнася за единия пакет а, разходи и приходи. Аз цитирам първа точка, че не може да има споразумение без напредък по собствените ресурси. Това е условността, която наложи парламента. Това, което е много важно, е уверението, което ние даваме на гражданите на Европа, че собствените ресурси не увеличават фискалното бреме на европейските граждани. Приветстваме предложението на комисията за корпоративното данъчно облагане, включително с екологичните аспекти. Това е системата за търговия с ЕТАС. И не приветствам напременно комисията. Искаме да въведем прогресивни цифрови техники и също така таксата за финансови транзакции. Това са приходи като част в приходната част. И заедно с Жерар Депре ние е, се стремим да постигнем конструктивни изменения. Благодаря. Жерар Депре има думата. Благодаря, господин председател. Януш Левандовски обясни основните неща. Аз бих желала единствено да коментирам а, избора, който направихме, който според мен е разумен. Януш каза и аз искам да се присъединя към благодарността към другите двама докладчици за въвеждането на един политически елемент. Аз мисля, че този елемент е основен в декларацията, която ни интересува, ние решихме да предприемем един разумен подход по следващите причини. Първо, защото знаем, от дебатите, които се провеждат в момента в съвета, и както знае много добре и Януш, има много голяма разлика между позициите на държавите членки. Някои не искат нищо да се промени в съответната сегашна система и а, а, бюджета да се формира на базата на БВП на държавите членки. Това е алфата и омегата. Другите са много по-отворени на въвеждане на собствени а, ресурси. И що се отнася до собствените ресурси, нашия парламент има а, а, има а, правомощия по МФР. От една страна ние можем да дадем становище, но това нищо не значи. Тоест, ние можем да говорим, но а, те не са задължени да вземат предвид това, което казахме и затова ние решихме да предложим нещата разумно, като останем много тясно свързани с позицията на комисията в предложенията, които тя прави и да предложим също така дискретно нови писти, които могат да бъдат разгледани. Това беше, господин председател, на този етап. Това исках да кажа. Председателя, благодаря на двамата съдокладчици по новите собствени ресурси. Това не означава, разбира се, увеличение на данъчното бреме на данъчните субекти. Ако има собствени ресурси, те ще бъдат, те ще намалят приноса на държавите членки в Европейския съюз. И така, благодаря на нашите четирима се докладчи за извършената от тях работа през последните две години с, с становища, които ще се водят в преговорите за съвет. Сега искам да дам думата на докладчиците в Сянка и координаторите. Господин Фернандес, думата от НП. Благодаря, господин председател. Ще говоря португалски. Благодаря, господин председател. Благодаря и за много ангажирания подход на докладчиците, е, както и за високото качество на доклада. Гражданите на Европейския съюз е, трябва да е, се убедят, че Европейския парламент е готов да действа. Съветът също трябва да бъде готов. И действително е от много важно значение тази година съветът да е, приключи е, и да излезе с окончателна позиция по мандата е, до края на годината и до, да приключим с разглеждането на новата МФР до края на легислатурния период. Политическите групи в Европейския парламент желаят това. Той е в интерес на гражданите. Действително става дума за голямо предизвикателство, но многогодишната финансова рамка е всъщност е, най-важната част от нашата политическа дейност, която се отнася до редица програми и проекти ще трябва да е, не само да обсъдим нещата, но да приемем е, и съответните регламенти за многогодишната финансова рамка, за някои от програмите. Еразъм Плюс, ако се прекъсне, ако се прекъснат плащанията по други програми, това на практика ще означава най-вече в рамките на кохезионната политика, която е толкова важна за гражданите от засегнатите страни. 50% от инвестициите всъщност трябва да бъдат подсигурени. Какво ще означава всичко това за гражданите в съответните страни и региони? Ако се прекъснат плащанията, какво ще стане, ако нямаме готовност за да продължим финансирането по тези програми. Европейския съюз трябва да бъде надежден. Е, нещата трябва да са ясно очертани, прогнозируеми. Това е необходимо за всички заинтересовани страни. Особено е, в ситуации, в които има проблеми, както е моментът е, Солидарността е особено важен момент и кохезионната политика именно е основата за проява на солидарност. Много важно е тази солидарност да се осъществява на практика. Сигурността, миграцията, отбраната, всичко това изисква обща отговорност и нещата трябва да се реализират на европейско равнище. Съветът трябва да осъзнае, че е, е необходим мандата, за да можем да продължим да говорим, защото това в крайна сметка ще укрепи доверието на гражданите в Европейския съюз това е, доверие все още е на лице, но ние се нуждаем от по-голямо доверие на гражданите към нашите институции. Нашето предложение е повече от е, основателно. Парламентът вече показа многократно, че методът, който ние прилагаме, е именно коректният метод. Става дума за отделни стъпки, е, основаващи се на определени факти във връзка с определени програми и след това вече е, събираме е, сумите и процентите. 1,3% в никакъв случай не е нещо, Бог знае колко ново и невъзможно. Става дума за изследванията, за Програмите за младежка заетост, за е, детската гаранция, за инициативата за младежка заетост, за миграция, за отбрана, за е, Еразъм плюс, за е, кохезионна политика. Добре, съветът иска 1,1, но при всички положения ние имаме определени приоритети. И когато се определят правилно тези приоритети, се вижда, че искането на съвета е абсурдно трябва да сме прозрачни, е, да сме предсказуеми. Данъците са от правомощията на националните парламенти. Целта на цялото упражнение тук е да планираме е, средствата, без е, това да се отразява на данакоплаците, Естествено, че нещата зависят до голяма степен и от съвета, но и работата на нашите докладчици тук в парламента е нещо много положително. Начина по който се е, разглеждат компенсациите, повторните плащания, предварителните плащания, попълването на е, съответните рубрики в бюджета, естествено, много Ясно е, че парламентът трябва да покаже единство по отношение на целите. Става дума за голямо предизвикателство, но ние трябва да отговорим на очакванията на гражданите и през януари програмите трябва да продължат да се развиват. Благодаря. Надявам се, че съвета ще ви а, чуе господин председател, господин Виоти. Благодаря, господин председател. Аз започвам с думи на благодарност към четиримата докладчици, които действително са работили много добре на основата на мандата, който ние сме им гласували след е, доста дълги и задълбочени дискусии. Е, е, колегата Тома вече говори за позицията на Европейския парламент по отношение на следващата МФР, но по темата собствени ресурси също свързвайки казаното от е, съдокладчиците по тази тема, е, мога да кажа, че оценявам е, така, предпазливия подход, който описаха колегите Левандовски и Дефре. Това е проява на реализъм, дори не толкова така, предпазливост, колкото реализъм като имаме предвид позицията на парламента. Ние поставяме искания, които, са, които надхвърлят исканията на другите институции, но въпросът е те да бъдат възприяти като реалистични от съвета и тогава, ако съветът действително ги възприема като реалистични, би могъл да направи крачка за сближаване на позициите, което е важно. Колегата Левандовски говори за него, както и колегата Фернандес. Важно е държавите членки да се да бъдат подготвени, и да са наясно какво може да се очаква. Гражданите трябва да знаят, че Европейския парламент в никакъв случай не желая да повишава данъците и данъчното бреме, а че средствата, които се предвижда да влязат в бюджета, ще бъдат отново предназначени за гражданите. Защото тези е, пари, които са част от е, вноските на държавите членки, в крайна сметка не е, остават тук, е, а се връщат отново в държавите членки в полза на гражданите. Тоест, ние не желаем по никакъв начин да повишаваме данъците за отделния данъкоплатец. Трябва да е съвсем ясно, че когато става дума за е, вноски на държавите членки, е, ние в никакъв случай не е, предвиждаме данъчни е, задължения в по-голяма степен за отделните граждани. Нещо, което винаги сме твърдяли тук в нашия парламент. Независимо от това, че компетенциите на парламента по отношение на собствените ресурси и МФР са различни, е съвсем ясно, че ние желаем една система на финансиране по отношение на собствените ресурси, която не е в резултат на данъчни. Благодаря, господин Виоти. Господин Колмер за ЕКРЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря много сърдечно на участниците, най-вече на докладчиците, които са работили много сериозно и по двете теми. Ние знаем всички колко много работа е това. Дори и е, позицията на парламента вече да е, е пределно ясна, е, имаме различни резолюции по тази тема. Все пак в някои случаи мненията се различават за това как точно трябва да изглежда бюджета на Европейския съюз. Все още имаме шанса на основата на резолюциите, които сме приели, да променим малко посоката. Нека да подчертая нещо. Трябва да се освободим от виждането, че тенденциозно трябва да а, искаме повече средства, за да можем да преразпределяме повече. Ние тук в... А, защото, видите ли, ние тук в парламента искаме действително да се прави много повече за гражданите но ние същевременно трябва да осъзнаваме и мисля, че осъзнаваме, че средствата не са безкрайно много и не са безгранични. Трябва а, да имаме предвид по отношение на селското стопанство също някои а, налагащи са ограничения. Не можем да предвидим за 7 години се едни и същи а, суми за всяка година и след това в края на седмата година да а, сме изправени отново пред дилемата, че за съжаление, не всичко е постигнато и не можем да изпълним всички обещания. Затова е, трябва да премислим много добре нещата. Е, по отношение на кохезионната политика можем да проявим солидарност, да, но не и за е, регионите, които вече са много добре развити, повече от средното равнище при тях няма необходимост от е, помощи и такива плащания. Нека да ги отделим само за регионите, които действително е, все още изостават. Така че е, трябва да въведем метод, с който да дефинираме целите, но да можем и да ги измерваме. Не е възможно на хартия да описваме нещо, което в крайна сметка на в действителност не може да се постигне, просто защото никой не е мислил за това, че средствата не са на лице и не знае откъде да ги вземе. Когато става дума за собствените ресурси, е, застъпва малко по-различно мнение от това, което чух до сега. Трябва да призная и малко се очудвам от тази оценка, която ми прилича на мантра. Не нуждаем се от една система на собствени ресурси е, за Европейския съюз – но трябва същевременно да е ясно, че тази система е, няма да води до увеличаване на данъчното бреме за гражданите. Е, погледнете малко назад как изглеждат нещата в отделните държави членки. Имаше действително прекрасни е, примери за сфери, в които за съжаление, не се отделяха необходимите средства от страна на държавите членки. И така, ако ние предвиждаме все повече, така да се каже, собствени средства за Европейския съюз, очевидно данъчното бреме няма да може да намалява в държавите членки, защото гражданите ще трябва да плащат повече, за да има повече постъпления в националните бюджети. И така, ако а, а, си дадем сметка, естествено, ние не можем да налагаме увеличаване на данъците, нямаме такива правомощия, но същевременно индиректно водим до а, едно такова увеличение. А, благодаря. Си, благодаря, господин Кармел. Господин Депре, за групата АЛДЕ, господин председател, аз ще дам думата на колегата Торвелс. Веднага но искам да реагирам за секунда на това, което току-що каза колегата Кълман. Когато говорим за нови собствени ресурси, не говорим за европейски данъци. Те остават национални данъци. Те се решават от министрите в съвета. Трябва да бъдат гласувани от националните парламенти на съответните страни. И само една част от тези приходи може да бъдат повлияни на европейско равнище. Трябва да се избегне да, да, се изгони този фант там трябва да бъдат нещата съвсем ясни, но една от целите на тези собствени ресурси е да разреши намаляването на приноса на държавите членки като бреме за националните бюджети. Това е реалност и тя съществува сега. Частта от собствените ресурси, която се основава на националните приходи на, се намалява а, при захранването на европейския бюджет. Аз трябваше да кажа това съвсем приятелски, колега. А, а, идеята е да, се, да не се създава европейски данък. А сега ще подавам щафетата на колегата. Всъщност аз давам думата, казва председателя. С други думи, тези нови собствени ресурси се събират от държавите членки. Точно така. Някои от тях всъщност се възползват от това да задържат 20% от тях за себе си, но това е обект на, на ревизия. Но това са Амстердам, Роттердам и Антверп. има един момент, в който този процент е може би малко голям за, за митническите служби, но ако има нови собствени ресурси, това ще бъдат данъците, които ще бъдат визирани, националните законодателства съответно ще трябва да бъдат променени и тези средства ще бъдат предоставени а, на разположение на Европейския съюз, но това е идеята да се намали приноса на държавите членки да намалят вноските си към Европейския съюз, което ще позволи на държавните членки всъщност идеята няма да бъде да се натоварят данъчните субекти в Европа. Господин Торвалс. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря от Торвалс и ще говоря като млада европейска гражданка, като младо момиче, защото европейските политики пряко засягат милиони момичета. Именно за това с тези встъпителни думи искам да подчертая, че ние момичетата призоваваме Европейския съюз да изпълни обещанията си, които ни даде с а, а, отговорен бюджет с инвестиране в нашето бъдеще, в борбата срещу дискриминацията, защото равнопоставеността между половете не е просто една хубава дума, с която ние си играем. Тя е много важна за живота и за качеството на живота на нашите граждани. И ние искаме тук да помолим Европейския съюз да се слуша в нас като най-младите му граждани и да изработи една меж... Меж... многогодишна финансова рамка, в която да включат обещанията, които ние чуваме във всички речи и прекрасните предложения, които ни дават, за да може ние. И сега аз ще дам думата на Торвал да каже няколко думи за МФР. Благодаря, когато споменах първото име, това всъщност беше на малка почивка. А, когато си искате да си починете а, е, от а, е, е, от е, бюджетите е, може да влезете в сайта на Финския парламент и да видите името на това момиче. Искам да благодаря, разбира се, на съдокладчиците за усилената работа, която те са извършили и те имат още много работа която трябва да свържат преди да се постигне споразумение с съвета аз може би ще говоря а, под впечатлението от известна степен на доклада на IPCC вчера там има едно преразглеждане на многогодишната финансова рамка. Ние трябва да разберем, че средносрочния доклад ще бъде до много голяма степен свързан с климата, защото ако се погледнат числата от вчера и ако погледнете кривата, ако не се вместим в кривата сега с решенията, които ще вземем днес, тогава ще бе изпуснем момента и връщайки се към средносрочния преглед и чувайки желанията на Айна, ние трябва наистина да свършим много важна работа която ще повлияе не само нашия живот, но и нейния живот в бъдеще. Благодаря, председателят. Благодаря, благодаря. Отговорността на хората наистина е много голяма, защото ние можем да направим живота на планетата невъзможен. И сега господин Соли от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Първо бих желал и аз да благодаря на съдокладчиците за извършената от тях до този момент работа и за иновативния подход, който те приемат в този доклад. Особено във връзка с втората част с законодателните изменения, третата част, разбивките в числата. Приветстваме доклада, защото той отразява предишните позиции, които бях приети от парламента в доклада от март и резолюцията от май. Смятаме, че този доклад, проекто доклад отговаря на повечето позиции, заети от парламента. Междувременно и ние също така сме готови да останем последователни по отношение на предишните ни гласувания и позиции, но бихме желали да видим някои подобрения в текста чрез измененията, гласуванията и обсъжданията, които ще проведем. Ще посоча някои неща, които са важни за нашата група, например – разходите за промените в климата, за проблемите на равнопоставеността между половете. Те са отразени, разбира се, но ние смятаме, че текста ма, търпи повече подобрение, още подобрение, особено в първата част на доклада. Смятаме, че доклада трябва също така да реагира на предложението на комисията за целта от поне 25% от средствата да отиват за решаване на климатичните проблеми. това не е, отговаря на нашите изисквания за 30%, колкото възможно по-скоро, но не по-късно от 2027 години. Аз мисля, че ние трябва да постигнем споразумение за това как да работим по тези компромиси, които можем да постигнем тук в парламента. Също така смятаме, че бюджета през следващия МФР трябва да бъде а, ориентиран повече да реши проблемите на равнопоставеността на половете. Той трябва да бъде открит, той трябва да предостави възможност за нас да ре, да, да редактираме ФРЕ, e, ако е необходимо дори задълбочено, също така да се подобрят някои увеличения на а, заложените цели по някои проблеми. Аз споменах ЕСФ+, е числата предложени от комисията са всъщност едно нетно намаляване в сравнение с нашата програма. Ние предлагаме едно леко увеличение, но разбира се, винаги вземайки предвид а, тези а, глобални тавани от 1,3%. Също така трябва да напомним нашата дългосрочна позиция, че МФР трябва да се приема с квалифицирано мнозинство в съвета, и а, друго нещо, не можем да приемем формулировка, в която да се казва, че МФР във всякакъв случай трябва да се приеме преди изборите. Ние не изключваме възможността МФР да се а, приеме преди изборите, но за нас съдържанието е по-важно от крайните срокове. И затова нашата позиция и нашето гласуване трябва да зависи от съдържанието на предложенията, които ще получим от съвета. И по собствените ресурси искам да кажа само няколко неща. Първо, ние смятаме, че текстът трябва да бъде малко по-силен, по-силен, по утвърждаващ особено различ... във връзка с различните такси, е, цифровата е, цифровия данък, трябва да се придържаме на дългосрочната позиция на Европейския парламент, е, да не изключваме предложението, което може да се използва, за да се удължи нещо, което определено е аномалия. Ние ще внесем изменения, които ще отчетат някои от нещата, които току-що споменах. И с желание ще работя с докладчиците, с докладчиците и докладчиците в сянка. Благодаря. Не виждам представител на ГОЕ. Господин Вали от Европа на народите и свободите. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за направ... положения труд. В някои случаи мога само да се съглася, когато се обръща внимание на значимостта на отделните програми. Например, борба с бедността, повече средства за изследователската дейност и съм съгласен с колегата Торвалд за програмите за младеща и тяхното финансово обезпечаване. Но Нека бъдем реалисти и да не се подхлъзваме в посока към популист, популистки дебата. В Централна Италия все още има а, много земетресения и аз мога да говоря за трудностите, за проистичащи от тях, какви затруднения срещаме поради финансовата дисциплина в Европа, където възстановяването е, се забавя. 100 е, милиона преки щети понесе само моята страна. Е, наясно сме с всичко това, наясно сме и с отражението на бъдещия Брексит и че от нас се очакват предложения, да трябва да избягваме крайни предложения, нереалистични предложения. Има държави, които биха които няма да се затруднят с тези цифри. Докато за други държави това са милиарди допълнителни плащания. Не зная дали въобще подобно завишение на вноските е допустимо. Много хубави думи се думат, но не всичко отговаря на реалността. На мене ми се ще е много по-внимателно да подходим и да се борим с, с прахосването на средства от, в, от европейския бюджет, да се от теглят средства от неефективни или зле изпълнявани програми и тези средства да бъдат насочени там, където намер... се могат да се използват. Мисля, например, за Турция подобно пренасочване би ми за мен е по-приемливо, отколкото повишаване на средствата по програмите. И един въпрос, по който искам да попитам така наречените а, рибейтс. Да, е, ако има сериозни основания, добре, но имаме вече толкова такива позиции в бюджета, че наистина трябва много сериозно да говоря за това, за Великобритания, но има 6-7 страни, които получават такива облегчения и трябва много внимателно да разгледаме случаите. Трябва да може да поговорим с колегите и да е, работим с конкретни цифри, а не да поставяме популистски изисквания. Микрофон за оратора, моля. Микрофон за оратора. Е, сега е, чухме докладчиците и докладчиците в сянка. Сега желаящите да направят изказване. Първо господин Монка. Монкар. Благодаря, господин председател. От една страна, много държави членки включват своите вноски в бюджета като трансфери, а не като инвестиции. Това е наистина проблем, когато през 2013 година съветът отказваше да обсъжда собствените средства, въпреки че ЕНП излезе с предложения. Но тогава имаше правителства, които е, се опасяваха, че няма да могат да влияят върху бюджета. Това не е вярно. Ролята на съвета не е отслабена от това. Е, Груп, работната група на Марио Монти бе създадена и тя работи изключително активно и, и отговорно много години, год, редица години, години наред. В края на краищата бюджета бе прият единодушно с изключение на една точка имаше възражение. Може би нещо не е наред, ако постигаме съгласие, но институциите не се съобразяват с това. Накрая отправих не, запитване към комисията защо е отпаднал данъка върху въглищата, който би могъл да ни помогне да финансираме 7 годишния бюджет. Комисията отговори, да, но, че това е взето предвид, но защо в крайна сметка този данък отпадна? А не като говорим за европейски бюджет, трябва да имаме бюджет, който е ясен за гражданите. Другото води след себе си Брексит. Не говорим просто за вноски, но трябва да мислим и за гражданите. Председателят, благодаря. Благодаря на всички изказали се. Да, въпроса за данъка върху въглищата наистина е важен въпрос. Госпожа Гресле. Благодаря, господин председател. Имам въпроси. Нещо не разбрах какво е детската гаранция. Може би авторите да пояснят. След това, като говорим за върховенството на закона, това е, е, проби в предложението на комисията. И ако кажем да, ни финансови последствия, но не за бенефициантите, е, то е, е всъщност всъщност да, да, не, постигам, да не постигнем нищо. А, ние всъщност сами си бъркаме в джоба с подобно предложение. Разбирам, че всички държат на програмите, но когато имаме сериозни проблеми с върховенството на закона, когато правителството, не, съдебната система и а, полицията не работят, цитирам унгарския случай, е, е, там се бърка откровенно в европейската хазна и националното правосъдие не прави нищо. Подобни искания, според мен, не ни отвеждат към целта. Трябва да помислим. Тук предложението на комисията е много добре. Съжалявам, че измененията е, за, и за ев, е, и, от, ограничават еврозоната. Е, как да бъде дееспособна европейската зона, ако за нея не се прилага европейското законодателство и върховенството на закона. Това е груба грешка, ако Европейския съюз не се грижи за прилагане на правото в еврозоната, той просто ще се разпадне. Резултатът ще е точно обратен на това, което искаме. Предложението на комисията е наистина много добро. Доколко радикално ще действаме, но това е вече друг въпрос. Аз мисля, че комисията също не изпада в крайности. За фонда Солидарност намирам много добре, но останалите два въпроса, които поставих, са много важно. Да, имаме, госпо... имаме имаме общо заседание утре след обед на Бачи и Конт, така че да обсъдим точно въпросите, свързани с върховенството на закона. Господин Сарвама. Благодаря, господин председател. Три неща искам да кажа. Първо, за приоритетите и разбира се, първо да поздравя докладчика и докладчиците и съдокладчиците за сериозния труд, който са положили. Сега по същество. Приоритети, да ние някак си непрекъснато говорим за тях. Те витаят във въздуха, сигурност, миграция, изследвания, работни места, но има също и земеделие и така ли, и какво ли още не. И ако трябва да бъдем честни, дори с 1,3, което е нашата цел, няма да стигне да покрием приоритетите. Какво искам да кажа? Наистина трябва да бъдем пределно ясни относно приоритетите, каквито и да са те. Тук няма да ги изброявам за пореден път и да ги подреждам в, да ги класирам първо, второ, трето. Ако питате гражданите, ние ги питахме, те пределно заявиха сигурност, миграция, климат. Може би от това, от там да тръгнем. Но ясни приоритети. Това, което аз искам да кажа и да посоча като ясен приоритет, е ЦЕФ, т.е. механизма за свързане, инструмента за свързане на Европа. Е, това е някакси завареничето, което винаги забравяме. И аз е, мисля, че го подценяваме твърде много в, в европейската политика, а тук се създава добавена стойност. Така че ясно разграничаване на приоритетите е първо. Второ, добавена стойност. Трябва да сме наясно, че е съвсем друго измерение на това, на цялото това начинание. Не говорим за по същество, говорим за това да се насочим към резултатите. А ние не сме го постигнали. В общи линии нямаме яснота. Аз не твърдя, че текущия доклад трябва да бъде пределно ясен. Това трябва да имаме на ум. Но трябва да може парите на данакоплаците да заработят. Все за това говорим и друго. Е, е, имаме и други въпроси, по които трябва ясно да заявим е, своите виждания. И трето, върховенството на закона. Бил съм съдокладчик и да се обърна сега към госпожа Гресле, ползвам случая. Въпросът ви е от изключителна важност. Почти сякаш е, се опитвате е, да направите невероятен пробив е, спрем ли парите, в крайна сметка не засягаме бенефициентите. Как да го постигнем? Аз съм писал по този въпрос и в собствения си закон за правото, върховенството на закона. Но това, което искаме да направим, трябва да доведе до резултат да има значение за съответната държава членка, която не зачита върховенството на закона. В този текущ доклад не смятам, че трябва да се впускаме в подробности в, в, по този въпрос, защото за това ще се занимаваме отделно. Благодаря, господин Сарвама. Сега господин Боге. Боге. Благодаря, господин председател. Два пъти имах удоволствието да участвам в преговорите за МФР за, от името на парламента. Голямо, не беше винаги голямо удоволствие, защото това, което ние разработихме и смятаме за необходимо за един да е способен Европейски съюз във връзка с очакванията на гражданите и отражението им в бюджета и от друга страна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 по-сложен свят с проблеми, предизвикателства и а, глобализация поставя също своите изисквания. Искрено поздравявам двамата докладчици за това, че са намерили допълнителен нов подход за пристъпване към действия с ясни предложения, с ясно определение и оценка на цифрите. До сега не сме успявали и това е важна стъпка напред, включително и с оглед на доверието в парламента. Наистина, моите уважения. Едновременно с това трябва да кажем, да, вярно е, че някои части от бюджета не се управляват оптимално особено в държавите членки. И всеки път това се отразява на дебата какви ресурси, от какви ресурси имаме нужда в европейския бюджет. Така че има нужда да поставим пръста в раната и не просто да говорим за ограничение, да се оплакваме за ограничение на националната финансова политика, но от друга страна не успяваме да управляваме достатъчно добре парите от европейския бюджет. Всички ние и особено някои държави трябва да бъдат по-последователни и по-добри едновременно с това когато говорим за тези средства, особено в големите фондове и кохезионния и за развитие на селските райони, става ясно, че без тези средства много европейски държави, включително и моята провинция Шлезвихолштайн, която получава 750 милиона от европейските фондове, плюс парите за земеделието. В нашата федерална система е, половината публични инвестиции са от европейски фондове, т.е. не говорим за така да ги нарека класическите страни от Кохезионния фонд, но и в страни като моята, това е много важен опит. Аз неодавна правих работен семинар в избирателния си район по всички въпроса развитие на селските райони, миграция, изследователска и развойна дейност и така нататък. Това са важни въпроси. И тук комисията ясно поставя нещата. От една страна Брексит, където не знам знаем как ще изглежда всичко под чертата. Всеки развод е скъп, е, да очакваме е, не, и без да бъде уредена сметка, е, не можем да, да очакваме какво е положението, защото съществува Виенската конвенция за международното договорно право. Договорно право. Не се ли съобразяваш вън? Това е също част от политическата реалност, която трябва ясно да заявим на британските колеги. Но от друга страна гоним по-голяма ефективност. Затова при големите фондове трябва да кажем какви са нашите задачи. Когато работим с собствени средства, трябва да имаме е европейска алармена система. Но основните препоръки, които съществуват, са свързани с устойчиво стопанисване на средствата и растеж и заетост. Сега като говорим за върховенството закону, ако искаме да ни вярват, просто не можем да подминем тази тема или да се простим с доверието и на добър час в изборите, казвам аз. Така че искам да видя решение на Европейския съд по жалба на португалските съдии, чието заплати са намалени. Европейския съд отхвърля жалбата, с обосновката, че всички служители в публичния сектор са претърпели ограничение на бюджета. А не само съдиите, но интересни са съпътстващите коментари на съда. Аз не съм юрист и все пак толкова разбирам. Там ясно се казва какво проистича от хартата за гражданите на Съюза, а именно изискването за независими съдилища и независими съдии. Хартата е част от договора и част от нашето законодателство. Тя се чете като ръководство за употреба за някои държави, където тези теми са на дневен ред. Затова и в бюджетната политика няма как да заобиколим тази тема, а трябва ясно да се съобразим с казаното от съда за върховенство върховенство на закона и да си помислим за това, което надявам се все още ни свързва. Разбира се, можем да говорим дали 1,1 хикс или 1,3 са подходящия процент. Това е деликатен въпрос в редица държави членки и мисля, че тук трябва да се върнем към това, което започнахме преди години но не го осъществихме последователно поради липса на интерес от държавите членки. Когато създаваме агенция, агенцията, Европейската агенция по железниците, какви са пос, последствията за държавите членки, вкъщи администрацията не се променя. Искаме да е, подобрим нещата, но двойните, дублиращите се структури остават. Кои така? Кой решава дали ще има агенции? Държавите членки, а вкъщи не правят нищо. И да тръгнем по този път, да разчупим тези структури, да заявим готовност със съвета и националните парламенти да обсъдим тези двойни и тройни структури, да кажем ясно какво да става на европейско ниво, къде сме отишли твърде далече, къде трябва да се върне. Аз аз не съм сторонник на всички а, агенции. Има изследвания, на които академичните среди и университетите ще се радват. Но изследванията имахме изслушване, където се каза, можем да финансираме три пъти повече чудесни изследователски проекти, ако имаме средства. Това е резултат от общата цел 3% от БВП за изследвания е постигната само в някои държави членки, далеч не във всички. Може би защото в националния бюджет няма достатъчно пари. Това не е просто. За това и искаме това увеличаване, за да помогнем и да помогнем на държавите членки, където трябва да дадем тласък на изследователската и разводна дейност. Затова нека не тръгваме с кохезия срещу добросъседска политика и миграция. А, но нека не забравяме и член 78 и 80 от договора при кризи, но също и тема за коректно разпределение на бремето. Някои смятат, че това не ги засяга, въпреки че всички са ратифицирали договора. И за това е вярно подхода на комисията да бъде използван. Държавите, които правят повече, да получат и повече средства, за да е, има доверие в единството. Но да не настройваме едни срещу друго. Да не застава развитие на селските райони срещу политиката политика на сигурност и отбрана. И ако искаме общи изследвания за отбраната и сигурността, това е също от обща полза, защото националните системи, които са шарена черга от всякакви видове, най-сетне да бъдат обединени за намаляване на разхода на обществени средства. Просто като пример пример, господин председател, за да можем да обосновем тези 1,3%. Трябва да преодолеем тази, тези различия и в преговорите да им отделим подобаващо място. Благодаря. Микрофон за оратор. Ah. Je n'arrivais pas à connecter mon micro. Je remerciais M. Bogue pour les rappels qu'il vient. Благодаря на господин Бъге Госпожа Кани Себал има думата. Да, благодаря, господин председател. И аз благодаря на докладчиците. Е, приветствам техния труд. Действително, е, много добре са работили. Това не са е, празни фрази. По този начин позицията на парламента придобива ясни очертания. Е, ние вече отдавна сме обявили е, какво точно оцелим, но сега е, вече става ясно и какви мерки смятаме, че са необходими, за да се очертаят програмите, така както ние бихме искали. Работено е на базата на предложението на комисията, много интелигентно не се е, импровизира твърде много. В това отношение смятам, че се очертава една позиция, е, зад която ще застанат е, много от е, парламентаристите от различните политически групи. Трябва да е ясно, че ние съвсем сериозно работим по една ясна позиция, която да може да се реализира – която е съобразена с действителните възможности. Какви са потребностите, всичко това вече е изброено, но същевременно се поставят и определени граници. Формулирали сме и е, едно определено условие е, че когато става дума за нови приоритети, свързани с е, традиционните политики, е, не бива да има е, намаляване. Направили сме списък на тези приоритети. Естествено, че съществува определена неравнопоставеност, неравенство между лица, между територии, региони. Ето, че и е, съвета по въпросите на климата ни поставя определени ултиматуми. Е, трябва да сме наясно колко желаем да предвидим за е, действията, е, свързани с овладяването на климатичните промени. Е, ние все още трябва да предприемаме много-много стъпки по отношение на борбата срещу бедността и по опазването на климата, за да не изоставаме от другите големи партньори в световен мащаб. Когато говорим за МФР, ние от социалисти и демократи винаги сме пледирали за устойчиво развитие и това е една от нашите основни цели в Европейския съюз. Трябва да продължим да следваме тази стратегия и е, да имаме предвид, че програмите ще трябва да се финансират 1,3% това е искане, което предполага да няма съкръщаване на програмите, за да могат да се финансират и други е, допълнителни програми и приоритети. По отношение на собствените ресурси, мисля, че предложението на парламента може да се подобри. Е, ние е, ще трябва да направим нещата по-конкретни. Е, за да предприемем и една съвсем конкретна стъпка напред с конкретни цифри, така както това е направено по отношение на МФР. Така че по този начин ще осигурим целият пакет, който вече приехме през март. Много интелигентно са работили докладчиците както вече бе казано. Докладите са добре структурирани, е, просто трябва да се е, добавят някои конкретни цифри и е, на тази база по-добре ще работим със съвет. Благодаря. Не виждам някой друг да, да, да иска думата. Сега ще дам думата тогава на докладчика от ЕКОСОК и е, на докладчика от Комитета на регионите, господин Равие. Дали можете за 5 минути да споделите с нас вашето становище? Аз ще говоря на испански, казва оратора. Да, благодаря за поканата. за да ви представя становището на Европейския економически и социален е, комитет, който бе прият от пленарната сесия на 19 септември. Благодаря за поканата. Благодаря и на вашите четирима е, съдокладчици – за сътрудничеството по време на изготвянето и на нашето становище. Резултатът е добър. Мога да ви поздравя за него. Текстът действително показва в някои от части <clears throat> от доклада и съвсем конкретни цифри – и може да послужи като основа за обединяване на а, трите а, така, основни а, части в а, нашия комитет, а именно представителите на работниците, на а, работодателите и на неправителствения сектор. В нашето становище е, подчертаваме необходимостта да се гарантират е, средствата, които са необходими във връзка с приоритетите, които трябва да е, реализираме. Живеем в сложно време. Има определени искания, които трябва и изисквания, които трябва да се имат предвид. 1,3% не е чак толкова голямо увеличение – Какви елементи сме включили в нашето становище? От следващата година ще имаме дефицит на инвестиции, същевременно протекционизъм в търговията в световен мащаб – И от тук вече е, и ерозия на е, социалното сближаване след, е, започнало още след кризата. Различията между държавите членки, това е най-важният политически елемент. И този елемент е в основата на политическата криза. Виждаме, че на преден план излиза в момента национализма, екстремизма в политическия ландшафт, така че ще трябва съгласувано да отговорим на тези нежелани явления. Ние желаем една политика, която е в състояние да реформира паричния и економическия съюз. В противен случай ще е, се влуши състоянието. Съгласни сме с увеличенията, които предвиждат вашите докладчици. Съгласни сме и с предложенията, които са направени във връзка с запазване на досегашните е, нива по отношение на селско-стопанската политика и на кохезионната политика, както и така, укрепване на финансирането по някои раздели във връзка с инвестирането. Не само по отношение на ЕФСИ, но и други части така държавите членки ще могат е, да постигнат целите, е, включени в декларацията от Гетебург от миналата година. Смятаме, че е необходимо да се развие стратегия економическа, политическа, която да е свързана с целите за устойчиво развитие и да се предвидят и съответните политически мерки – в този контекст не бива да забравяме и борбата за опазване на климата, за целите за устойчиво развитие, Парижкото споразумение и в това отношение трябва да се увеличат средствата. Съгласни сме, че собствените ресурси могат да бъдат подобрени на базата на предложенията на групата на Марио Монти – и освен това, ще посочим и още нещо. В предложението на комисията е, има предложения във връзка с упростяването, с е, така, гъвкавостта, структурата. Добре, те са добри. Е, но има и е, приоритети посочени от комисията, които трябва да намерят конкретно е, измерение в отделните. Благодаря сега от името на Комитета на регионите, господин Доброславович. Благодаря, господин председател, за възможността да представим тук становището на Комитета на регионите във връзка с проекта за МФР. Ще почета най-основните е, моменти в нашето становище. Комисия, е, комитета на регионите е, си дава сметка, че задачата на комисията, подготвяйки това предложение, е много сложно, най-вече в контекста на Брексит. То се основава на е, проведените обсъждания и дискусии, но е, може да бъде е, променено. Ние подкрепяме приоритетите и очертаните от комисията предизвикателства, както и необходимостта от гарантиране на средства, но не по за сметка на селско-стопанската политика и най-вече е, политиката по отношение на селските райони и кохезионната политика. Свързването на използването на различните източници на финансиране е, по линия на върховенството на закона е, се подкрепя от нас, но ние смятаме, че крайните бенефициери трябва да бъдат предпазени от е, санкциите, е, които ще се налагат на държавата член. Предлагаме съкрещенията по отношение на кохезионната политика да бъдат премислени добре, тъй като това ще доведе в крайна сметка до е, неблагоприятно въздействие върху освояването на средствата от крайните потребители. Не подкрепяме и съкръщенията, е, най-вече по втория стълб на сълскостопанската политика, именно селски райони. Комитета на регионите и Европейския парламент вече са призовавали за повече е, собствени ресурси, което е, е, ще ни позволи да отговорим на новите потребности, на новите предизвикателства и ще запази нивото за кохезионната политика и за политиката по отношение на селските райони на равнището към момента в рамките на действащата МФР. Благодаря, господин председател. Euh, Благодаря, господин докладчик. Благодаря за яснотата и а, краткостта на вашето становище. Преди да дам думата на докладчиците в сянка, искам да кажа още веднъж, че а, ви поздравявам и ви се възхищавам. И преди да дам думата на господин Шварц, имаме един документ, който ще ни даде възможност да се ангажираме най-добре в преговорите с съвета, като се надяваме, че съвета до края на годината ще може да определи мандата за преговорите. Бих желал да настоя само за добавената европейка стойност и ефекта на глобализацията в сферата на климата, защитата на цифро... личните данни, космическата политика и както господин Бъге каза, че трябва да мислим, че някои разходи на национално равнище нямат необходимата ефикасност и за да можем да ги направим ефикасните, трябва да се ангажират да бъдат вместени в Европейския съюз и трябва да излезем с апел до правителствените ръководители, за да се постигне едно съгласие, което да може да бъде защитавано заради европейските граждани и за европейския суверенитет. И този апел трябва да бъде към държавите, които не успяват да имат ефикасни разходи тези разходи трябва да се прехвърлят в националния план чрез европейския план с по-голяма последователност, за да не се увеличават публичните разходи в Европа. И това може би е иллюстрация на тъй наречената добавена стойност за Европа. И сега дам думата на господин Шварц. Благодаря, господин председател. Ще представя някои предварителни коментари е, по е, предварителния доклад е, във връзка с предложението на комисията. Да, това е една добра основа за предстоящите преговори с съвета. Ние също поздравяваме съдокладчиците. докладчиците. Естествено, 1,3% е амбициозно предложение. Хубаво е да има по-амбициозни предложения, е, защото те иллюстрират всичко това, което е, парламента смята, че трябва да бъде направено е, тази е, подробна разбивка във връзка с е, предвидените 1,3% е, разпределянето на средствата по отделните програми действително е много важна и за работата ни във връзка с съвета. Някои от хоризонталните въпроси вече са засегнати. Нека да се спра обаче на един от е, много важните въпроси, а именно гъвкавостта. Вие желаете още повече гъвкавост, отколкото комисията предлага. Проявяваме разбиране към това искане, но дискусията в съвета протича по друг начин. Има групи от държави членки, които желаят е, да слеят е, инструментите за гъвкавост, а това е, представлява риск към намаляване на е, гъвкавата сигурност, е, с която разполагаме в момента. Тя се отнасяше по отношение на реакцията на спешно възникващи проблеми, да кажем миграцията и други. Ние сме много разтревожени от това, че именно тази гъвкавост ще бъде намалена. Така че е, много хубаво би било, естествено, да се е, влияе върху позицията на съвета в това отношение. Много важна е ли, е, връзката между е, МЕФРЕ и собствените ресурси. Съветът също е убеден, че трябва да има една такава връзка, най-вече по отношение на условията, за които говори господин Левандовски. Комисарят Етингер също по различни поводи е посочвал, че е, има и други е, сфери, е, като да кажем цифровизацията и други, за които вие споменахте, които биха могли да бъдат включени в е, собствените ресурси, но естествено трябва да имаме предвид и е, всичко е, посочено по отношение на данъците на страницата на комисията. Механизма за върховенство на закона. Нека да кажа нещо във връзка с чутото от госпожа Гресле. Член 2 от проекто регламента, който сме предложили, действително защитава надежно крайните бенефициери. Ние споделяме вашите тревоги и е, надявам се е, тревогата ще намалее, когато стигнем вече до окончателния текст на регламента. Става дума за механизъм за санкции, за санкции но механизма за върховенство за е, е, на закона всъщност не е, така да се каже, механизъм сам по себе си. Ние не бихме желали по никакъв начин да санкционираме гражданите. Е, тук става дума по-скоро за нещо, което е свързано с управлението на бюджета и доколкото може да се говори за санкции, те се отнасят именно до тези, които носят отговорността за управление на бюджета, макар че на пръв поглед звучи сериозно. Казах, че има 1, 3, 5 и 7. Това са хоризонталните въпроси, включително и гъвкавостта. Следващите дни предстои един е, е, дебат е, по време на обяд или вечеря в съвета. Ще се обсъждат именно тези въпроси. На техническо равнище ние вече сме провели две срещи по темата и естествено вашия доклад ще ни помогне много през ноември, когато се приеме да информираме е, и съвета е, за вашата позиция. Много благодаря за поканата и се надявам, че е, скоро ще продължим с дискусиите по доклада. Благодаря, господин Шварц. Благодаря, че подчертахте амбицията на парламента. Аз съжалявам, че комисията няма същата амбиция по правната страна, и юридическите основания са такива, че ние трябва да осъзнаваме, че денокоплаците са нетни а, вносители, но а, те, не се зачита картата на, хартата на ценностите на Европейския съюз и това може да излезе и в следващите избори. Мисля, че трябва да осъзнаваме, че Европа е а, конструкция на общите ценности, а, свобода и право в ред. И накрая, господин председател, аз вярвам, че предложенията, които а, обсъждаме днес, не са само амбициозни, те са логични. Аз мисля, че комисията би трябвало да ги приеме като такива. Прави се, отправя се покана към комисията да се вслуша в държавите членки. Именно това ще направим. Всъщност, какво искаме? Една Европа, която създава впечатлението за безпомощност или една Европа, която се стреми към автономия и суверенитет, която е стратегическа. Ако нямаме възможност да уверим гражданите, че искаме Европа, която ги защитава, кой иска иска сега госпожа Тома или господин Абрехт. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря и на комисия, Комитета на регионите, комисия, е, економически и социалния комитет за отличната то сътрудничество, което имахме. Много ви благодаря. Благодаря също така за това, че а, сходимостта е изключително а, силна преди а, е, колегата Олбрих, искам да ви кажа, че е, аз е, забравих, когато представях, правих моето изложение, забравих един елемент за а, хоризонталните цели не говорихме наистина, но ще има едно преразглеждане, съвместно вземане на решение, 30% целите, също така целите за устойчивото развитие и в доклада, който предвижда съвместно вземане на решение, се предвижда едно изменение което ще бъде задължително, което ще избегне е, дебатите. Е, е, този път това изменение ще бъде задължително и ще поискаме от комисията, подгответе се, госпожи и господа, да подготвите едно а, и, изложение, което взема участие, което взема предвид равнопоставеността на половете, целите за устойчивото развитие и така нататък. Въпроса също така за аргументите за гъвкавост. Много добре чувам доводите. Трябва да се намери баланс между гъвкавостта и предвидимостта и целите, но ние може да направим един изцяло гъвкав бюджет бюджет. Но какво означава това? Това е един бюджет, който няма политически цели и който ще може да се приспособява а, ние всъщност искаме да, намерим някакъв компромис между гъвкавост и е, предсказуемост. до край на мандата ни, господин Комер, ще се опитвам да ви убеждавам да. А, да а, обосноваваме нашите становища. Становището на Буда на, мога да ви прочета. То е много ясно. Трябва да избягваме а, ударите по а, кохезионната политика, по общата селско-стопанска политика и, и това всъщност е докладът за МФР. Нещата не са а, толкова сложни и можем да постигнем целта. Сега по програмите, по същество и по-специално за това, което беше казано по-нататък ще ми обясните по същество на проблемите. Искам да спомена на госпожа Гресле. Ние не сме происхода на, в, в, в происхода на тези програми, детските гаранции и така нататък тези нови програми ми се струват съвсем ясни, защото откъде идват те? Те идват от това, че преди а, а, започването на политиката на економически ограничения имаше катастрофална бедност сред децата и сред малките деца и това, на това трябваше да се сложи край. И именно от бедността на децата. Аз предполагам и не предполагам само, аз знам твърдо, че има пилотни проекти, по които работи комисията по социалните въпроси. Вие може да се запознаете с тези пилотни проекти. По въпроса за взаимосвързаността и механизмите за това ние предвиждаме едно увеличение от 6,5 милиарда евро което ще направим, разбира се, с, един пакет. И сега, за да приключа по въпроса за политиката, Очитам отчитам това, което казва господин Фернандес за съвета. Както вече беше казано от господин Фернандес и от други, Целта на парламента е да си върши работата в най-добрите условия с най-голяма отговорност, която е политическа отговорност, от друга страна да искаме да имаме бюджет съгласно политиката, която сме обявили, да не се нанасят удари например, на научно-изследователската политика. ние приспособихме бюджета с оглед на заложените и обявени цели. И също но аз съм съгласна с колегата, че нашата политика е разумна. тя е справедлива, разумна и сериозна, извинявам се за комисията, с едно от 8% от БВП ще се отговори, когато говорим, че за 1,3 е амбициозно. Ние в в 90-та година имахме 1,28%. Нямахме същите условия в сферата на сигурността на отбраната, безработицата, нямахме проблемите за детската бедност, които цитирах, нямахме ситуацията, която беше и, и, и, и тревогите, които се чуваха за климата. 1,7 1,7 или 1,8 това процента, това сериозно ли е? Аз казвам, че не е сериозно тогава, когато се предлага 1,8. Сериозно е предложението, което се надявам, че ще приемем на, на пленарното заседание през ноември тук в парламента, защото това, което ме тревожи, че когато говорих двустранно с представителите на държавите членки. А Чешката република, например, парламента на Румъния, португалски парламент и други парламенти, когато чета политиките на а, парламентите на тези държави. Оставам с впечатлението, че ние сме в сферата на логиката и сериозността. И оставам с впечатление, че никой не иска да направи първата крачка и да каже, аз съм съгласен с парламента и да не се парализира от страх. Искам да кажа по този въпрос, че е необходимо едновременно да защитим сериозно и последователно нашата позиция, да покажем, че тя е уместна. Мисля, че трябва да продължим да следваме правилната посока. Аз го, го казвам а, на представителите на Ирландия и на Нидерландия. Аз им казах, добре, направете го през парламента. Трябва да а, да оставим за гърба си тези стари схеми и да кажем на съвета. Трябва да имаме политическа позиция, която да споделим и ние бихме, можем да си мечтаем разбира се, до края на нашия мандат да имаме амбициозна, сериозна, надежна позиция, която да е на висотата на Европейския съюз. Благодаря. А, всичко това е въпрос на управление. А, трябва господин Албрехт. Да, Компетенциите, правомощията на Европейския съюз, е, това е един момент, който очевидно тревожи е, много от нас. Е, държавите членки във връзка с отделните политики, естествено, трябва да си дадат сметка какво струват съответните политики. Ние като парламент декларираме какво трябва да бъде направено и то съвместно разходите в крайна сметка е, показват, е, че е, цифрата 1,3 е единственото рационално решение. Ограниченията от 1.0 до 1,3 е, това е спектъра. Е, комисията е някъде по средата. 1,1, 1,08 стратегически това не е много е, така, приятна позиция, но ние се опитваме да бъдем рационални. И когато говорим за конкретни детайли, и четем а, е, между редовете и слушаме и колегите, чухме от зелените, е, че става дума не само за, е, така да се каже, за приоритети, но и за качество. Ние се нуждаем, естествено, от добро качество, не само от количество, когато говорим за бюджета. много често знаем, че в крайна сметка съвета трябва да се съобразява с нас, защото няма да ни изпрати нещо, което очевидно, за да го одобрим, в случай, че то не може да бъде одобрено от нас. И така, сега е политическият момент да поставим нашите искания и да ги отстояваме някой от нашите колеги, да кажем, от Евди, говорят за So this changes completely the, the philosophy, but it, it shows... За рабати, за чии рабати, за чии отстъпки, за датските, за холандските, за какво става дума? Е, ние всъщност е, е, виждаме повече различия, които вие може би не виждате. Инге е абсолютно права, когато посочва някои слабости в нашия доклад, но ние не сме наивни. Кой в крайна сметка ще почувства последствията? Дали правителствата, които ще трябва да плащат, така да се каже, за националните е, бюджети или е, крайните бенефициери трябва да го почувстват. Е, тогава, ако се случи второто, действително нещо не е било вред, нещо е било сбъркано. Ние не желаем малките и средните предприятия, университетите, изследователските центрове да го почувстват. Не. Трябва да помислим за политическата ситуация в Европа. Кой в крайна сметка нарушава закона? Кой е, не е корект по отношение, коректен по отношение на системата от ценности? Това са правителствата. Те носят отговорност не само по отношение на Европейския съюз, те носят отговорност и по отношение на гражданите, и на малките и средни предприятия, и на цялата економика. И така. Много интересно е, в крайна сметка, когато обсъждаме е, е, гъвкавостта, е, е, механизма за е, свързване на Европа. Е, вече сме водили тази дискусия. Всичко това естествено е свързано и с хоризонтални въпроси, и с трансгранично развитие, и с регионално развитие, и с преход в различни области и така нататък. Ако вземем пари от Кохезионния фонд и ги оставим на страна като резерв, продължение на три години за националните портфели, това е друго – Друго е, ако още сега ги сложим, е, така да се каже, в е, е, кошницата на кохезията и започнем да обявяваме конкурси и търгове. Ще могат да се използват средствата ще се вземат, да кажем, от една страна и ще се поставят на друго място, ще се дадат на друга страна. Взимаме ги от е, Кохезионния фонд, е, обявяваме конкурса и ги слагаме на друго място, за друга страна. Това е, е в крайна сметка, реалността. И така, господин Комар, имам въпрос. Аз знае много добре е, какво мислите вие и какво е вашето становище. Не сте съгласни е, е, с е, много места от нашите предложения, ние пък не сме съгласни ваш, с вашите заключения. Съгласна ли е вашата група с намаляването на плащанията за селско стопанство и за е, политика на сближаване? Екаре ли представлявате ли себе си? Аз представлявам мнозинството от членовете на Екаре. Защото в НП също има различни мнения. Но вашият глас прозвучава много по-радикално. Е, при нас има по-малки, е, нюансирани е, позиции и различия, докато при вас е много радикална разликата. Ще из, искам да поканя господин колегата, който говори за собствените ресурси. На 16 октомври след обед ще знае малко повече за това дали държавите членки имат обща позиция или се позиционират с оглед на разликите. Второто нещо, е свързано, което е свързано с собствените ресурси, Никога не може да се повторят достатъчно пъти нашите принципи с пълното зачитане на данъчния суверенитет на държавите членки, които трябва да бъ, документът документа трябва да бъде подписан и ратифициран от държавите членки. Тук не говорим за взаимодействие на различни видове данъчно облагане или различни видове данъци, които трябва да влязат в европейския бюджет. Тук става дума за нови кандидати, които ще допринасят към бюджета, защото по този начин се постига стабилност. Всичките ресурси са предвидима част и стабилизираща европейския бюджет и условността на разходите и приходите трябва да бъде много внимателна, за да избегнем неблагоприятни неща, ако се окаже, че работим в лошия сценарий. Също така трябва да разгледаме и макроусловията и процедурата на, по член 7 инструментариума с налагането на наказания, всъщност това с наказания на европейските граждани. Така че е трудно сега да измисляме законодателство Орбан. е, знае, че ние не плащаме с, от джоба си, а плащаме с, с парите на, да, на коплаците. Нека да направим а, нещата видими, че а, гражданите няма да плащат за греховете на правителствата. Да, демокрацията и суверенитета е наистина важна. И а, пък правителствата са избрани с гласовете на народа, така че въпреки всичко гражданите носят своята отговорност. <clears throat> Доста е сложно. Като правителствен служител едно лице зависи от вота и волята на гражданите. Така, кратко изказване от колегата. В крайна сметка не мисля, че можем 100% да разделим, да разделим, да отграничим правителствата и гражданите. Мъчително е, но това е, е същността на цялото начинание. Благодаря за тази яснота. Господин Депре. Ще бъда кратък, господин президент, по отношение на собствените ресурси. Благодаря на всички колега, които внесоха предложенията, които правим. Зная, че някои от тях се канят да внесат изменения. Обещавам да ги разгледаме много внимателно и ще се потърсим на справедлив баланс между позицията на парламента, но и предпазливостта при преговора. Да не създаваме, да не блокираме нещата от напред. Е, така че ще бъде много деликатен въпрос да постигнем желазното, е, желаното равновесие. Сега в качеството си на докладчик на моята политическа група за собствените ресурси напълно напълно. Споделям казането от докладчиците и много от колегите и а, е, мисля, че трябва от някъде да започнем. Аз участвам в една група, която работи точно по този въпрос. Това, което прави в момента е политически избор и политическа битка, защото трябва да убеждаваме хората. А, има хора, които очакват Брексит, други, които смятат, че до Брексит няма да се стигне. Има хора, които много простенчески всички мислят. Други казват, вие сте една група традиционалисти, възпроизвеждате до сегашната политика и не виждате, че света върви напред. Все там кохезия, все там земеделие, а вие забравяте с глобалната конкуренция и промените в климата и енерги... енергийния прехода в енергетиката. Ние направихме нашия избор и аз ще го отстоявам, но в някои групи, включително моята, дебата ще бъде разгорещен, което е хубаво за демокрацията, но едновременно с това но едновременно с това означава много по-широк публичен дебат, отколкото до сега. Председателят, да, това е всъщност вълнуващото. С други думи, ако не успеем да постигнем съгласие помежду си и в рамките на групата, тук трябва да можем да постигнем определен резултат. И оттам на насетне вече трябва да застанем пред съвета и да изведем аргументи. Не на е, европей... и с европейските граждани, защото това, което може да повлияе на правителствата е обществ... общественото мнение. Така че нека се бъдем разбрани от европейските ни съграждани. Беше чудесен дебат. Благодаря на всички докладчици от парламента, от ЕКОСОК и от и Комитета на регионите. С това закривам заседанието и ще ви приканвам да се видим отново в 14.30 за заседание при закрити врата, за да отеглим една резерва. Става дума за многогодишната финансова рамка и измененията срок за изменения по е, МФР 15 октомври 18 часа. Е, след това ще имаме гласуване на 5 ноември и на първото пленарно заседание в Страсбург Европейския парламент ще вземе отношение в пленарна зала. С това закривам сутрешното.